а не е мнението на комисията, която с 21 гласа от 23 подкрепи нашата резолюция. was, uh, it was искам да ви кажа, че и искам да ви кажа, че имаше споразумение в рамките на Комисията по транспорт и господин Брайан Симсън даде своето съгласие. Госпожи и господа, имаме едно предложение за резолюция от Комисията по транспорт и туризъм. Коментар извън микрофона. Още един път бях информиран, че е било постигнато споразумение в комисията. Много ви моля следващия път обсъдете въпроса в рамките на парламентарната комисия. Не е моя работа. Дебатът приключи. Гласуването ще бъде утре в 11.30. Следваща точка в дневния ред е устен въпрос. Изпълнение на бюджета на Ремит и Acer за 2014 година. Първият оратор е господа Джордан, която е автор на въпроса. Господин председател, господин комисар, до средата на следващата година ние трябва да създадем вътрешен енергиен пазар. Заедно с това ние ще изпълним своята мисия на европейско ниво. Регламента за ремит предвижда, че органът за енергийна регулация трябва да направи анализ на пазара на електроенергия и газ, да е идентифицира нарушението на законите и злоупотребата. И ние трябва да осигурим тясно сътрудничество. За да изпълним тази задача, има нужда от финансови средства. Трябва също така да се изгради доверие в Acer. През 2012 година агенцията разполагаше с адекватни ресурси. Бюджета за тази година е под 3 милиона евро. Проблемите се задълбочават, тъй като за 2014 година комисията предвижда 5 милиона по-малко от необходимото за агенцията. Проблемът се задълбочава и от това, че не са предвидени допълнителни длъжности. Необходими са 50 работни места. Това, кое, това е последица от бюджета с 2014 и 2020 година. Ейсър няма да може да закупи необходимото прецизно оборудване. Това е повод за тревога. Според информацията, с която разполагаме, проекта за бюджет не предвижда изпълнението на, дей, на а, задачите на ЕССР. Например, изграждане на регистър за субектите в енергийният пазар създаването на тесни връзки между организациите на пазара. Информацията е публикувана от Acer и информацията от унези, които анализират информацията. Има нужда от тясно сътрудничество и с други органи, като ЕСМА. Представителите на агенцията пред... изразиха своето притеснение. Ако не бъде, ако агенцията не изпълни а, своите функции, всъщност ще се възцари законът на джунглата. Всички ние знаем много добре, че не изпълнението на разпоредбите на ремит може да застраши прозрачността на пазара на електроенергия и газ – и като последица цените на, енергията ще се повишат. Имам следния въпрос. Сериоз... Какви, доколко сериозни са намеренията за изграждане на единен електроенергиен и газов пазар за до година? дали, ще, дали бюджетът предвижда закупуването на необходимото оборудване. Как може да се закупи необходимото оборудване, без да се промени бюджета за 2013 година? Готова ли е Европейската комисия да приеме сериозен бюджет за 2014 година? който да не застрашава доброто функциониране на вътрешния пазар. Дами и господа, в рамките на ИТРЕ ние сме убедени, че необходимото, финанси... необходимото финансиране на Ейсър е в интерес на потребителите. Сега давам думата на комисаря Йотингер. Господин председател, госпожи и господа депутати, благодаря на колежката Йордан за това, че е, доста дълго време е, разглежда работата на агенцията Acer и задава важни въпроси, свързани с нея. От две години Ейсър е, е, отговаря и за контрола на енергийния пазар на Европа, за да предотвратява нежелани практики е, на енергийния пазар в Европа. Така че е, тя наблюдава пазара, събира данни е, и контролира е, изпълнението на регламентите, прилагането на правилата. Агенцията е, е снабдена е, с достатъчно средства и оборудване. Acer е, разполага с достатъчно средства за набавянето на съвременна технология, на информационни технологии така че да може да изпълни своите задачи. В рамките на 2013 година ние е, отделихме допълнителни средства е, за набавянето на хардвер и софтуер, за което се наложи да преструктурираме нашия бюджет. Така е, агенцията може още през тази година да е, получи необходимите средства за оборудване. Е, в момента, в който се приеме многогодишната финансова рамка за 2014 година, ще предвидим и съответните средства за системите за обработка на данни, за хардуер и софтуер. Това е едната част оборудване, е, информационни технологии, е, обработка на данни, както и е, пускане в експлоатация на съответните системи. От другият въпрос обаче са служителите. Необходимостта от достатъчно специалисти. Бяхме предоставили 15 работни места, които вече са заети. Смятаме, че е, в това отношение са покрити потребностите от човешки ресурси за момента. Ако в бъдеще се окаже, че са необходими повече работни места, комисията ще се занимае с въпроса. Но през е, следващите три години е, комисията ще трябва да съкрати е, работните места е, не само в самата комисия, но и във всички агенции и служби с 1% през следващите три години, т.е. след като измине първоначалния период още процент и половина. Това трябва да се има предвид. Всички държави членки са го осъзнали. Наличните човешки ресурси, както и техническите средства и оборудването, в случаите, в които се налага допълнително финансиране, изискват съответните промени в структурата на бюджета и точно по тази причина ние ги подлагаме на много стриктен контрол. Агенцията е, отговаря за наблюдението е, и за контрола на големите е, пазари, именно на пазара на газовия и електроенергийния пазар в е, Европа и за това е в центъра на нашето внимание. Трябва да ви кажа, че ние следим много сериозно нейната работа. Благодаря ви за този въпрос и за ангажимента от страна на вашата комисия. Благодаря ви, господин комисар. Сега давам думата на госпожа Мацецукович. Благодаря, господин председател, господин комисар Тингер. Ако сме сериозни, тъй като става дума за вътрешния пазар, съвсем определено енергийния пазар е един от стълбовете на този вътрешен пазар. И а, Европейската агенция има седалище в Словения и а, в момента а, това, което кара Евро а, скептицизма да се разширява. Това е някои несъвършенства в работата на агенцията, тъй като има несъответствия между потребностите от персонал и фондовете. Има разногласие в становище и различни становища за броя на работните места е, и искам да запитам дали сме сериозни по повод на тази агенция, дали искаме в Европа да държим под око ситуацията с енергията, дали не искаме да работим с по-разумни разходи, тези милиарди, които се предвиждат е, да бъдат инвестирани в е, инфраструктурата. Това може да бъде наистина едно а, истинско обещание а, от страна на тази агенция. Много е важно предвид кризата да може да се намали а, този евроскептицизъм, който наблюдаваме. Давам думата на следващия оратор, Корера де Кампос. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за дебата. Европейския енергиен пазар зависи от инфраструктурата, от съвремени връзки, висок, а, в, висок а, оперативна съвместимост. Агенцията играе много важна роля. Имаме регламенти за инфраструктурата, също така се проследява енергийния пазар. Имаме проект Ремит. Всичко това е наблюдавано от Acer чрез Remit и това означава, че Acer трябва да функционира ефективно. И ако погледнете бюджета 15,6 милиона евро тази година, Комисията предлага намаление на бюджета с около една трета до 11 милиона. Това са амбициозни цели, след което обаче се вземат късогледи решения от Европейската комисия, което прави невъзможно изпълнението на тази амбициозна политика. Енергетиката е важна за промишлеността и след тази година ще имаме нова комисия, която ще гледа към бъдещето, но тя няма да предостави необходимите ресурси за ефективното функциониране на АСЕР. И всичко това, за да се спестят 5 милиона евро, тогава когато електрическата или енергийната промишленост просто струва милиарди. Тук се губи пропорцията. В Штатите има по-малко безработица, отколкото в Европа, защото са инвестирали по-добре в енергийния сектор. Председателя няма заявки за спонтанни изисквания, затова искам да дам думата на комисаря Ертингер за заключителни бележки. Разбирам добре вашите аргументи за това, че се нуждаем от е, силна е, агенция, е, която да осигури прилагането на регламента РЕМИТ и по този начин да контролираме надежно енергийния и газовия пазар в Европа. Всичко това е точно така, съгласен съм с вас. В рамките на консултациите в съвета по многогодишната финансова рамка и бюджетите за 2014, а и за 2013 година, ние междувременно вече сме установили многократно, че финансовите средства са ограничени. Бихме искали естествено да можем да предоставим повече средства, тъй като задачите на Acer наистина са много съществени. Но ако предоставим тези допълнителни средства, за които вие говорихте, е, на Acer, това ще означава, че ще лишим други агенции или други служби от е, средства, които са им абсолютно необходими, защото и те имат важни задачи. Така че, колкото и да ми се иска да отговаря и на вашите искания, и е, на изискванията на е, единния европейски пазар, е, е, не бихме могли в момента да обещаем нищо повече. Е, много важни са темите в Европа, не само темите свързани с Ремит и Ейсър, но и с инфраструктурата като цяло, с обежището, с миграционната политика с безопасността на транспорта, една тема, която току-що обсъждахте. И всичко това е свързано естествено с разходи. Колко са работните места в Acer и дали те ще стигнат така, че ще бъдат ли достатъчни, така че Acer да може да изпълни своите задачи. Аз ви уверявам, че за момента ЕСР разполага с необходимото оборудване и то с модерно, съвременно оборудване в областта на информационните технологии сме направили всичко. Има необходимия хард и софтуер за един сериозен контрол на единния пазар. И аз се надявам, че с наличните човешки ресурси, специалистите, които са назначени, са добри, ЕСР ще може през следващите две години да изпълни задачите си. Благодаря ви много, господин комисар. мога, преди да обявя заседанието за закрито, да ви съобщя, че утре на 9 октомври в среда ще продължим с работата на пленарната сесия. Заседанието започва утре сутринта в 9 часа.